хората, които ще могат да вземат думата, така че другите не се налага да стоят. Всички много ще ви благодарят. Аз не се бях записал в този списък, но високо ценя как организирахте нещата. Това не беше процедурен въпрос, но тъй като ми направихте комплимент, ви оставих да си изкажете, каза председателят. И така. е помено, ще ми и... Следващата точка от дневния ни ред е Следващата точка от дневния ни ред е изявление на Комисията за медийния закон в Унгария. Uh, Започваме дебата. Госпожо Крус, имате думата. Господин председател, госпожи и господа депутати, с радост искам да ви информирам, че когато самолетът кацна в Страсбург, научих добрата новина, че унгарският министр-председател се е съгласил медийният закон да бъде променен така, че да отговори на всички изисквания на Европейския съюз, в това число и въпросите повдигнати във връзка с харта на основните права. Увериха ме, че измененията ще бъдат прияти от унгарското правителство на следващото му заседание и представителите на унгарското правителство а, дават а, жест, че това е така. Четирите области, господин председател, в който унгарските власти дадоха съгласие за изменение на закона са следните. Първо, балансирано медийно отразяване. Измен... Договорените изменения ще а, ограничат изискванията към електронното радиоразпръскване и вече няма да се прилагат към аудиовизуалните услуги или пресата. Още повече всички ограничения върху електронните медии трябва да спазват принципа на пропорционалност и съразмерност. Комисията ще следи е, как се е, прилага този принцип в подзаконовите актове. Споменах четири области. Втората е принципът на страната по происход. Договорените изменения предполагат чуждестранните електронни медии не могат да бъдат глобявани за нарушавани на унгарските медийни закони. Унгарските власти могат да прекратяват временно предаването на подобни предавания на територията, което е в съответствие с директивата. Какво означава това? Това означава, че електронните медии които имат лиценз за работа в други държави членки и спазват законите на тези страни, могат да излъчват в Унгария без да са изложени на опасността да бъдат глобени от унгарските власти. Трето, регистрацията на медиите. Договорените изменения предвиждат доставчиците на медийни услуги да се регистрират като доставчици на услуги. Това съответства на директивата. Това означава, че доставчиците на услуги, издателите вече няма да се налага да получават предварително разрешение от унгарските власти. На четвърто място обидното съдържание, първоначално гарското правителство прие да измени и други разпоредби на, медийните, на медийния закон, които предизвикваха притеснение връзка с свободата на словото. Разпоредбата в медийния закон предвиждаше медийното съдържание да не обижда в скоби отделни лица, малцинства или мнозинства. Договорените изменения са ограничени само до дискриминация. Освен това, тези разпоредби вече няма да са приложими спрямо медийни доставчици, в чието седалище в други държави членки. Господин председател, ние ще работим в тясно взаимодействие с унгарските власти, така щото договорените промени да бъдат да се превърнат в законови разпоредби и да се прилагат на практика. Ние ще следим ситуацията. Очевидно, комисията също така следи прилагането на директивите и в другите държави членки. Европейската комисия, госпожи и господа депутати, не се притеснява от това да упражнява своите правомощия. Тя не се притеснява тогава, когато трябва да защитава медийният плурализъм и свобода. Тогава, когато това е необходимо, както е в случая. Мога да ви уверя, че Европейската комисия споделя притесненията, и изразени от мнозина от вас, както и от представители на гражданското общество относно медийната свобода в Европа. Аз искам да ви уверя, че винаги съм готова да предприема действия за защита на този плурализъм, разбира се, в съответствие с принципа на субсидиарност и съразмерност. Комисията има не само задължение, но и в нейния интерес да насърчава диалога между заинтересованите лица и политиците на европейско ниво. Променящата се структура на медийния пейзаж в Европа предизвиква притеснения за бъдещето. Разбира се, те са свързани с, и с възможности. Очевидно е, че имаме нужда от подход, който да позволява медийният плурализъм да стълкува в широк смисъл, така че да съдържа економически и правни аспекти, вместо да подхождаме към тях като към отделни елементи. Ето защо аз възнамерявам, господин председател, да създам една е, смесена група от е, заинтересовани лица, която да се занимава в това число с въпросите на медийния плурализъм в Европа. Знаете е, много добре, че аз ценя вашия принос и Европейския парламент е, ще е, бъде представен в тази група. Ако сте съгласни, групата ще ме съветва последващите стъпки, които следва да се предприемат във връзка с медийния пейзаж. И моят ангажимент към конкретните е, действия в рамките на правомощията ми е ясен. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ораторите от имата на политическите групи. Господин Скори от името на НП. Две минути. Благодаря, господин председател. Малко ми е неприятно, че трябва да взема думата в този дебат, в този момент, защото чуваме от комисаря, че дебата всъщност става излишен, след като нещата се развиват по този начин. Разбира се, че като нищо можем да изслушаме и другите колеги. И по-рано сме казвали и по време на заседания на комисии, и тук в пленарната зала, е, сме казвали, че понякога трябва да се поизчака, защото е, нещата трябва да се докажат и да имат време да се развият. Още по-рано Унгарското правителство беше изразило готовност да промени закона, ако той се окаже в противоречие с европейското законодателство. Още повече, че Унгария в момента е председателстваща страна и едва ли щеше да си позволи да не се придържа към указанията на Европейската комисия. Но вероятно има и политически аспекти, не само идеологически аспекти, които ни карат да водим този дебат, аспекти, които ни накараха да внесем резолюциите по този въпрос. Разбира се, че трябва да бъдем бдителни, но без да губим доверие в демократично избраните правителства. Унгарското правителство е избрано демократично с огромно мнозинство тъй, че а, няма от какво да се боим. Това е едно демократично правителство. Тъй, че най-доброто, което можем да направим сега е да изслушаме своите социалистически и либерални колеги те са внесли резолюции, всяка от които има така различна основа, обаче нека не стават смешни, нека си оттеглят резолюциите, нека този парламент да се занимава с реалните проблеми на европейците. Господин Морайс, две минути. Групата на социалистите и демократите наистина приветства, че наистина има напредък по тези четири въпроса, които ни притесняваха, много е много се радваме. Това е и текста на нашата резолюция. Това беше натискът и върху вас, и върху унгарското правителство, което искахме да окажем. Искам да ви попитам обаче сега за графика. Съвпадение ли е, че вие сте на летището и го получавате, или пък, че натискът от този парламент всъщност доведе до тези четири основни изменения в четирите основни сфери, в които поискахме? Моля, кажете ни, че наистина има напредък. Парламентът още не е видял текста, който е договорен между комисията и унгарското правителство. За това имаме нужда от време да преразгледаме позицията си. За нас обаче е ясно, че преговорите не са засегнали други големи безпокойства, които имаше нашия парламент и най-вече на групата на социалистите и демократите. Има други въпроси. Те са свързани с състава и мандата на медийния съвет и медийните власти, които са политически хомогенни и оказват пълен контрол върху всички медии на всички нива. Имаме нужда от ясни отговори по този въпрос. Наистина съжаляваме, че Европейската комисия предприе действия от по препоръка на много международни организации, свързани с секретността на определени документи, както и а, медийните оператори. Знаете, има цял списък въпроси, които трябва да получат своя отговор и наистина ние искаме отговор в този дебат, ако е възможно. Е, приветстваме желанието на унгарските власти да променят законодателството и насърчаваме прилагането на изменения, за да може да бъдат решени проблеми, които безпокоят всички в парламента е, в духа на хартата на основните права и най-вече член 11, който защитава свободата на изразяване, бихме искали допълнителни отговори дали вие смятате, че този член 11 наистина е изпълнен. Трябва да включим а, гражданското общество, за да може те да защитават основните принципи на прозрачност и демокрация, както и подотчетност. Ние направихме тази резолюция, защото искахме да постигнем това, което вие вече обявихте, че сме постигнали. Но искаме още нещо, защото медиите трябва да бъдат свободни и демократични и в нашата група, винаги ще защитаваме тези принципи, ще направим всичко възможно да ги защитаваме не само за унгарските граждани, но за всички граждани на Европейския съюз για τους φιλελεύθερους. Η κυρία Βέμπερ για δύο λεπτά. От името на Алде госпожа Вебер две минути. Председателю, госпожо комисар, в миналото в парламента сме обсъждали е, случаи, в които правителството е показвало желанието си да контролира медиите, но никога не се е стигало толкова далече, колкото в унгарския медиен закон. Телевизията, радията, печата, медиите при поискване, блогърите, всичко трябваше да бъде под контрол. От регистрацията до тяхната работа, до прекратяването на работата им. Групата АЛДЕ в този парламент за първи път заговори по този закон и тогава ни обвиниха, че сме гонили политически мотиви. А, обаче нещата показаха, че сме били прави и сега дори унгарското правителство всъщност признава, че има големи грешки в този закон и за това се предвиждат тези изменения. Ние вярваме, е, на комисията, че това е намерението на унгарското правителство. Надяваме се в писмен вид да го получим и ще следим отблизо измененията. Тези четири сфери, които Европейската комисия засегна, са само част от цялата картина. Има други аспекти, които трябва също да бъдат променени. Най-вече у нези, които са свързани с големите контролни правомощия на политически назначени лица, които управляват за 9 години две от властите, които контролират медиите медиите, липса на достъп до съдебна защита и много други. Не само нашите критици, но и самата Европейска комисия ще трябва да отговорят пред гражданското общество в Унгария и в Европейския съюз на журналистите, защо ОИСР и комисаря за защита правата на човека в съвета на Европа критикуваха тези аспекти, които току-що споменах. Не може винаги да се водим от политически съображения и затова казвам, че ние наистина се ръководим от един истински интерес. Искаме в Унгария да има истинска медийна свобода в полза на гражданите. Благодаря. Госпожа Сарджентини, две минути от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Първите ми въпроси са към комисаря Крус. Госпожо комисар, директивата за аудиовизуалните и медийни услуги говори за нов надзорен орган. В Унгария медийният съвет, който може да налага сериозни санкции по неясни причини, е пълен с представители на управляващата партия. И това в поляризиран политически климат. Защо не възрази комисията срещу тази липса на независимост? Защо приехте създаването на този орган и неговите правомощия и не проверихте дали съответстват на разпоредбите на Хартата за основни свободи. Вие успяхте да убедите правителството да направи четири промени за електронните медии, но не за вестниците. Ще видите, че Виктор Орбан и неговите хора сега победоносно размахват одобрението от Брюксел и ще продължат да нападат философите и ще забраняват гей прайд парадите. Всъщност, не знам дали има от какво да сме доволни. По отношение на резолюцията няма нищо лошо в нея медийни, медийната критика беше пълна, била, била политически мотивирана и това е обвинение срещу Комитета по правата на човека на съвета на Европа и ОНЕ. Дори господин Орбан сега разбра, че има нужди от промени в закона. На това ми напомня за дните на Сталин, когато а, хората en geen machtsmachine te worden. Dank u wel. Са били изтривани образите на хора от снимки. Благодаря. Госпожа Морван е, има е, въпрос с е, син на картон. Благодаря ви. Ще изчака малко. Правителството Фиде заслужава това, което се случва. Мартин Шулц, господин Комбен и цялата лява страна на парламента аплодира. Всички тези чудесни хора от левицата ви казват какво да правите, за това как да организирате демокрацията. Мога ли да ви задам един въпрос? Какво послание ще изпратите на Унгарската социалистическа партия и други социалистически партии? Всъщност те носят отговорност за това, че един човек беше прострелен по време на мирна демонстрация. Вижте какво се случи през 2002 година. Микрофонът е изключен. Аз не мисля, че независимите медии водят до насилие и не виждам а, с какво въпросът е уместен. Но благодаря на госпожата за това, че зададе този въпрос. Господин Зобро от името на европейските консерватори и реформатори. Свободата на изразяване е голяма ценност, както всички знаем, и за това насрочихме този важен дебат но като че ли дебатът днес всъщност се оказва само повод за под който левите е, се опитват, под прикритието на който левите се опитват да критикуват дясното правителство в Унгария. Има повече от една държава, в, които, в която има ограничения на свободата на изразяване. В Польша, например, правителствената партия има един вид мнозинство в съвета за електронни медии, например. Освен това, правителството контролира обществената телевизия и други средства за масова информация. Много журналисти нямат възможност да излъчват програмите си, просто защото не са част от съответното управляващо мнозинство. Какво ще кажете по този въпрос, господин Шулц, след като такива неща стават в Полша? Синя карта е... Ще приемете ли въпроса? Господин Лайтфрид, ще приемете ли въпрос, тъй като има въпрос към вас? 30 секунди. Колега, ако съм ви разбрал правилно, вие току-що казахте, че в много европейски страни има ограничаване на свободата на печата и изразяване. Бихте ли изброили тези страни и какво вие лично смятате да направите против това? 30 секунди. Dziękuję za to pytanie. Zwróciłem uwagę, że problem wolności mediów. Благодаря за този въпрос. Просто исках да насоча вниманието ви върху това, че свободата на изразяване е принципен проблем, който трябва да се разглежда, независимо от управляващата партия, независимо от това дали си ляв или десен. Когато журналист не може да излъчи програмата си заради това, че е ляв или десен, независимо от това е против което трябва да протестираме. И сега има различни такива случаи, в които журналист, член на определена партия, която не е управляваща, не може да излъчи това, което желая да излъчи. Това исках да кажа във връзка с критиките на социалистите и демократите. Просто не бива да се забравя, че има и други страни с такава ситуация. Много ви моля, когато ударя с чукчето, а, значи ви е изтекло времето. Защото ако продължавате да говорите и след това, ще ви изключа микрофона. Господин председател, нищо не чувам, нищо не разбирам. Обикновено така, така, така протичат дебатите. Господин Ставарес. Сеньора комисария, е, и ловия... Господин комисар, изслушах много внимателно и не знам дали съм шокиран или съм разочарован от казаното госпожа комисаря, защото не знам дали е, жел, с желание или не, без такова, е, подава пред унгарското правителство. Всъщност направили са някакви косметични промени, но нищо основно не се е променило, особено що се отнася до състава на медийния орган и задушаващите мерки е, над печата не са е, намалени или отпуснати, има цензура над печата, така че е срамно това, което се говори и особено, що се отнася до това, че Европейската комисия казва, че е добре, че няма да бъдат глобявани чуждестранните вестници, следователно всичко е прекрасно. Напротив, това върви против принципите на Европа, особено след падането на Берлинската стена. Ние казахме, ние няма да оставим е, европейците да бъдат обект на цензура. Явно комисията не е съгласна с нас. Това е напълно неприемливо и призовавам комисията да изпълни задълженията си. Не можем да оставяме хората в ръцете на една цензура и комисията го прави. Господин Бургезе. Все пак е, едва ли е необходимо да ви припомням колко е важна темата, по която говорим. Разбира се, че критики винаги е имало, сега имат критики срещу унгарското правителство в момент, в който то председателства Европейския съюз и съвсем не е случайно, че тази критика се упражнява от страна на Обединената левица. Както винаги, те се опитват да инструментализират нещата в своя полза, просто си личат идеологическите предразсъдъци. Но когато те се практикуват по отношение на страна, която в момента изпълнява важна функция, това е срамно. Имаше различни политически сили, които пледираха за провеждането на този дебат – който съдържа, разбира се, и сериозна политическа компонента. Не става въпрос само за идеологически въпроси. И все пак съществува опасност върху унгарското председателство да се хвърли сянка, а това не е правилно, защото Унгария е бивша комунистическа страна, сега член на европейското семейство. Сега останалите е, оратори, господин Босотил. в светлината на казаното от комисията днес е ясно, че събитията изпревариха дебата и вече няма никакво основание да водим дебати да гласуваме утре. Обеден съм, че онези, които изразиха истински притеснения за медийния закон в Унгария, имаха право на отговор. Това, което ме притеснява е, че парламентът все повече се захваща с кръстоносни походи срещу отделни държави членки. Е, в които по случайност правителството е от Европейска народна партия, преди комисията да е проучила напълно въпроса, още по-малко да е стигнала до заключения. Още по-лошо е, че в случая това беше направено е, независимо от факта, че унгарските власти поеха ангажимент на най-високо равнище. В смисъл, че ако комисията намери нещо притеснително в закона, те са готови да го променят, както и направиха. И всъщност какъв беше целият смисъл от този дебат? И какъв е целият смисъл от резолюцията утре? Според мен само търсене на политически дивиденти. мисля, комисията продължава да държи на демокрацията и върховенството на закона, независимо от държавите членки. Няма съмнение в това, само че няма желание да се да се избират отделни държави членки и да бъдат осъждани без, без проверка и след като се направи проверката да проявим уважение. Когато въпросът беше повдигнат миналата година, аз казах, че политизирането на този въпрос е не само нападение срещу държава членка, а и подкопава председателството. Днес смятам, че ние подкопахме собствената си институция. Това не е редно призовавам искрено всички групи да оттеглят резолюциите, които са внесени за гласуване утре, да не ги отлагат, а да не ги прекратяват временно, а да ги оттеглят. Просто няма основание за това гласуване. Благодаря ви. Για δύο λεπτά η κυρία Μπαντία. господин председател. Искам да запомня с нещо очевидно. Мисля, че свободните медии са най-важната гаранция за демократичното общество, затова сме и ние тук беше проявено загриженост от ОСЕ, от Съвета на Европа, различни държави членки и от е, мнозинство от парламента. Причината е, че тук става дума за нещо, което е в основата на европейския проект. Ние преценихме, че медийният закон прият набързо от правителството на господин Орбан не беше пречестван от сериозен анализ и не отразява духът на договорите. Радваме се, че от това, което каза комисията, и именно, че унгарското правителство е готово да измени закона. Но създаването на орган, който да контролира медиите и управителния съвет се състои предимно от представителите на упражняващата партия, означава, че има опасност от централизиран политически контрол, който без съмнение ще доведе до цензура и автоцензура. Въпросът е дали ще има промяна в състава на този орган подкрепяме комисията и комисаря и ще изразим пред нея всичките си притеснения за принципа на съразмерност и свободата на е, изразяването, така както са изложени в е, член 11 на хартата на основните свободи. Отговорът на унгарското правителство, което казва, че ще има изменения, трябва да бъде подложено на контрол, за да сме сигурни, че промените са достатъчни и че всички ограничения са премахнати, например състава на органа. Държим следователно комисията да продължи да прави проверки, особено по отношение на състава на органа. Всъщност това не е политически въпрос, както казват някои. Това е, става дума защита на ценностите на Европейския съвет. На Европейския съюз. Нямайте съмнение в това. Това е причината, поради която проявяваме загриженост. Странно е, аз съм либерал, буржуазен либерал, сега ме обвиняват в олевяване. Какви ли не неща стават в този парламент? Тук не става въпрос за ляво или дясно. Тук говорим за свобода на медиите. И не мога да разбера колегите от ЕНП. Малко патетично ми звучат. Тук говорим не за Унгария. Тук говорим за свободата на медиите изобщо. Ще подчертая, че Унгария отговаря на нашите въпроси, да, но въпреки това проблемите остават и ние винаги сме ги посочвали. Говоря за медийния съвет, който трябва да има съвсем друг състав, много по-балансиран състав, това е съвет, който трябва да следи за спазването на медийния закон и мисля, че комисията трябва да изпълни своята роля в това отношение. Сега комисията говори за независим съвет. Обяснете ни с какво ще се обясня, занимава той. За унези от вас, които не знаят процедурата, синя карта а, може да ви бъде дадена думата, ако председателя прецени, че има време. Ако а, прецени, че няма, няма да ви даде. Така че, за съжаление, дори да я вдигате, не винаги мога да ви дам думата ако остане време, това може да стане. Така че Продължаваме нататък. Госпожа Трупел. Уважаеми дами и господа, няма абсолютно никаква причина за самодоволство от страна на ЕНП. Това, че ще се променя унгарския медиен закон, просто дава право на онези, които го критикуваха. Господин Орбан в началото не надаваше уход на критиките. Освен това ще кажа, че а, предстоящите промени не са достатъчни. Все още имаме медиен съвет за 9 години, в чието състав влизат само представители от един цвят. Значи не става въпрос за демократичен медиен закон. Госпожо Кръс, вие според мен имате повече интерес от това никой да не безпокои унгарското председателство, а не се интересувате от истински демократичен медиен закон. Конрад, Хелер, Михали Войдер са демократи, които се обърнаха към европейските институции за помощ. Аз продължавам да смятам, че този закон не е достатъчно демократичен. Господин Касини. Благодаря. Обеден съм, че унгарското правителство показа наистина изключително голяма чувствителност към Европа по този въпрос и по отношение на принципите на Европейския съюз. Веднага след приемането на този закон започна една кампания от левицата, като се използваха всякакви видове обиди само онези, които са живели по време на комунизма и на другите изми, знаят какво означава а, такъв тип законодателство и принудата, свързана с него. Върховенството на закона, в крайна сметка, е основното тук. Основите на демокрацията са защитени – Италианската конституция в член 21 гарантира свободата на информацията, но в същото време забранява определени публикации. Имаме свобода на печата в Италия по конституция и имаме публикации, които трябва преди това да бъдат регистрирани всяка една страна взема решение как да регистрира тези публикации. Унгария също го е направила. Европейската комисия а, с право заяви, че а, в момента се обмислят тези промени и смятам, че унгарското правителство наистина е приело много конструктивно а, поведение. Приело е критиките и променя закона, както чухме по-рано изявлението, че основните права на Европейския съюз ще бъдат включени в унгарската конституция, доказва, че правителството наистина иска е, Унгария да бъде въведена в европейската култура. И за тези, които не разбират защо дебатираме. Дебатираме, защото трябва да признаем това, което се е случило. Унгария Има демократично правителство, подкрепено с гласовете на народа. Не го забравите. Благодаря на Европейската комисия и благодаря на унгарското правителство. Благодаря. Господин Табаджи, две минути. Госпожо комисар, господин председател, Навсякъде в Европа има така стремление да се ограничава свободата на медиите. Аз като унгарец, разбира се, много съжалявам, че тъкмо унгарския е, закон запали искрата на този дебат в Европейския парламент. Европейската комисия отправи сериозна критика и постави на колене правителството на Орбан, който през декември още твърдеше, че няма да променя закона, но сега се вижда принуден да промени този скандален закон. Много е важно, че комисията смята, също, че медийния закон не е съвместим с Хартата за основните права, нито с договора за Европейския съюз. Нещо, което представлява поражение за дясната политика в Унгария. Все още възраженията на четирите политически групи в парламента имат своята валидност. И а, комисията, и е НП трябва да знаят, че трябва да се следи внимателно как се развиват нещата и как ще повлияе новият променен закон върху свободата на медиите. Господин Матони, можете ли да ми кажете защо правителството на Орбан разпусна предишния балансиран орган, когато през 96-та година имахме социалистическо либерално мнозинство, тогава медийния съвет беше 50 на 50 с такъв състав. Надявам се да не изпаднете в капана и да твърдите, че критиката е отправена срещу Унгария като страна. Не, е просто правителството на Орбан трябва да се осъзнае и да престане да прилага този недемократичен управленски стил, който прикрива злото, той го прави по-голямо, казва Дюла, големия поет. Колеги, може би не сте ме разбрали. Няма да има повече време за сини карти. Ah, boy. What a life. Прекрасно си живее като председател. Okay, two... Господин Дойч, две минути. Eh, Благодаря. Госпожо комисар, в началото на днешния дебат вие заявихте, че е постигнато съгласие между унгарското правителство и Европейската комисия. Медийният закон ще бъде променен в определени аспекти и затова съм съгласен с колегите, че целият този политически дебат е безмислен от тук насетне. Така че това вече се превръща в една политическа инициатива на левите, на либералите и се превръща в някаква омраза. За съжаление, точно на това сме свидетели в залата. Един от ораторите от европейските социалисти заяви, че трябва да се защитат определени принципи и така нататък. Искам да цитирам един а, а, унгарски социалист, Лари Фари. Изобщо не говорим по една и съща тема. Говорим за двойни стандарти, които се прилагат от зелените, от комунистите, от социалистите и от либералите. Господин Шулц, когато в миналото сме имали проблеми в Унгария с социалистическото правителство. Един от министрите реши да използва един от асистентите си, за да издава инструкции за определен журналист, когато той не харесваше, а, реши да му подхвърли дрога. Мартин Шулц тогава нищо не каза. Имаше един държавен секретар в социалистическото правителство, който тогава реши да съди журналист за някаква статия, написана от него, която беше критична към правителството. Отново, господин Шулц, нищо не казахте. Ръководителят на либералната група също нищо не каза, когато унгарски журналисти разследваха е, въпросите, свързани с либералния конгрес в Унгария. Имаше случай на измама. След това имаше едно бойкотиране. Пак нищо не казахте. Така че, ако тогава нищо а, не казахте запазихте мълчание и казвахте, че защитавате принципите. Защо днес толкова много говорите? Госпожа Файон. Две минути. Благодаря, господин председател. Радвам се, че унгарското правителство е готово да промени спорните части на закона и че вие, госпожо Крус, сте доволна от предложените промени. Притесняваме това, че един ден преди планираната промяна, ние ще разчитаме само на вашето мнение. Ние нямаме никаква писмена гаранция от унгарското правителство за предвижданите промени. Как успяхте да достигнете до своите констатации само за няколко часа? И дали външни експерти са участвали? Бързата реакция на правителството създава впечатлението, че промените ще бъдат по-скоро козметични, което не е приемливо. Разбрахме, че правителството очаква да направи промените след две седмици и комисия да е доволна. На мен ми се струва, че някой се опитва да заглуши основателните притеснения на Европейския парламент и като ОСЕ ние се притесняваме сериозно от състава и правомощията на надзорния орган, а също така и на медийния съвет, тъй като този орган осъществява контрол върху работата на журналистите. Приветствам желанието за диалог. Аз искам да кажа, че не става дума за нападка. Аз съм бивш репортер. Много се радвам, че госпожа Рединг не работи по този въпрос. Тя е компетентна по въпросите на правата на човека. Искам да попитам как гледа Европейската комисия на бъдещето на журналистиката в Европа. Ние се нуждаем от някои минимални критерии, които да гарантират медиен плурализъм и свобода на е, словото. Благодаря ви. Господин Белет, минута е 30. Благодаря, господин председател. Uh, мисля, че всички ние се радваме от това, че унгарското правителство се опитва да разсее всички съмнения за липсата на медия на плурализъм и са готови да променят закона, за да, бъд, за да съответства той на европейското медийно право. Дебатът за медийния плурализъм в парламента винаги се смесва с национална политика. Трябва да сложим край на това. Госпожо комисар, идеята ви със създаване на работна група за медийния плурализъм е много добра идея. Ние в парламента с радост ще участваме. Това ще бъде добра възможност да погледнем въпросите на медийния плурализъм без да се подаваме на емоции. Това е задължително е, за да бъдем обективни по отношение на медийния пейзаж. В заключение искам да кажа, че Европейската законодателна инициатива за регулиране на медиите е, е нещо, за което е, представители на този парламент ще настояват утре, е напълно погрешно. Надявам се, че сте съгласна с мен, госпожо комисар. Господин Звер. И аз приветствам решението на унгарското правителство да направи изменение на медийния си закон. Тази атака срещу Унгария, според мен, беше необоснована и несправедлива. В Европа, като че ли не разбираме ясно нещата. Когато има преход в много страни в Европа, то нещата стават малко по-неясни левицата ръководеше този преходен период и за това, когато се говори за по-балансирано отразяване в преходни общества, те имат право, защото ние сме добре запознати с този политически дискурс. Първоначално ставаше дума за медиите само. Други пък заявиха, че състава на медийния орган не е добър но те се избират членовете с мнозинство от две трети в парламента. Много европейски държави дори нямат такъв демократичен механизъм. Госпожо комисар, ние ще се погрижим за медиите в Европейския съюз. Предполагам, че вие трябва да направите доста повече в тази сфера. Не само да контролирате законодателството, но и да направите един задълбочен анализ. Верхейен. Въпрос ли имате? Защо вдигате ръка? Казах, че няма да можете да вдигате синя карта и да задавате въпрос с нея. Госпожа Верхейен има. Order, okay. Добре, процедурен въпрос. Хубаво господин председател, всъщност аз искам да ви задам един въпрос на вас. Независимо от казаното, аз се боря за това да кажа какво мисля. Но до момента мисля, че само десницата и левицата имаха право да задават въпроси с синя карта. Смятам, че не водите е, заседанието правилно. Искам и центристските депутати да могат да задават въпроси, защото иначе няма равно третиране. Благодаря, казва председателя. Не давам а, синята карта на политически групи. Даваме поред. Първите такива сини карти бяха вдигнати от определени лица. След това изтече времето и заявих, че никой, независимо от къде е ляво, дясно, център, не може повече да задава въпроси. Няма да мога да включа всички в списъка за изказвания дори. Много ми се иска да имам достатъчно време, но нямам. Извинявам се и на вас, и на другите, но по никакъв начин е, е, не съм направил политически избор, давайки думата. Госпожа Верхеен, за минута и половина. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар Крус, уважаеми представители на съвета. Първо, госпожо Крус, искам да ви благодаря, че толкова бързо се съгласихте да влезете в нашия дебат и да преговаряте с унгарското правителство. Искам да благодаря преди всичко на унгарското правителство, че спази онова, което обеща във всички дискусии, а именно, че ако има нужда от промени, те ще бъдат адекватни адекватно проведени. Медийната свобода е важна основна ценност в Европейския съюз, но времено медиите имат важна отговорност, а именно зачитане на човешката права, на човешкото достоинство и отразяване на истината. Медиите не се не съществуват в някакво празно пространство. Медиите се радват на, защитата, на защита, включително и е, от страна на законовата рамка на Европейския съюз. Комисията като пазителка на договорите изигра много правилно своята роля в този случай. Трябваше да имаме повече доверие на комисията като пазителка и тогава нямаше да водим днешния дебат. Ето днес научаваме за резултата там, където закона не отговаря 100% на европейското законодателство, той бива променян. Идеологическите дебати, които се водят постоянно в подобен контекст, са абсолютно неуместни, според мен. По-скоро трезвото и градивно третиране на подобни въпроси изяснява много по-добре нещата и води до много по-добри резултати. Надявам се, че различните политически групи ще изоставят политическите си игрички и ще си оттеглят резолюциите. Госпожа Гал. Господин председател, госпожо комисар, Чухме току-що, че вече има споразумение между комисията и унгарското правителство за изменение на медийния закон. Вече са подготвени конкретни текстове на измененията. Просто смятам, че целият този шум около медийния закон беше просто а, прикрит повод да се води идеологическа борба. Виждаме, че унгарското правителство е готово на компромиси, а много от критиките всъщност са почивали на неправилна, грешна информация. Тук говорим за информация. Информацията не трябва да се манипулира. Днес след обяд трябва да си припомним този принцип и защото до някъде той бива нарушаван в момента, в днешния след обяд. Жалко, че групите на социалистите и либералите тук играят някаква друга игра и прилагат друг аршин, по-различен от този, който прилагаха, когато в Унгария на власт беше социалистическото правителство и пак имаше дефицити в много области. Тогава социалистите и либералите мълчаха. Мисля, че разбира се, че трябва да заклеймяваме нарушаването на законите, но, моля ви, нека мерим с една мярка, а не сършим в зависимост от това кой е на власт. Помня какво е диктатура. Преживяла съм диктатурата на Чаушеско, макар и като дете. Знам за какво говоря и винаги съм за правовата държава. Благодаря. Господин Месарош, минута и 30. Благодаря, господин председател. Искам да изразя дълбоката си тревога от това, че водим този дебат. Не знаем, че имаше някои недоразумения за унгарския медиен закон, но тези въпроси трябва да се решават от Европейската комисия. Нейна работа е да изясни ситуацията и в момента това се и върши. Не виждам никакъв смисъл от този дебат в парламента, като знаем, че през следващи няколко дни ще бъде намерено положителен резултат. Всъщност ние сме пионки в ръцете на истерична кампания от страна на левицата. Съдържанието на закона като че ли е без особено значение. Нашите политически опоненти използват вългарни поводи да нападат една страна. След 8 години социалистическо правителство, правителството на Фидеш постигна убедителна победа и може, имаме шанс да оставим за себе си тежкото комунистическо наследство. Къде бяхте вие през 2008 година, когато Роберт Фико в Словакия и неговото ляво националистическо правителство прие медиен закон изпълнен с санкции? Тогава не му обърнахте внимание, но а, сега а, се изправяте срещу новия закон. Аз мисля, че това е... Тук имаме двойни стандарти. Мисля, че ние трябва да оставим тази, този въпрос на унгарското правителство и експертите. И накрая. Непрекъснатото непрекъснатите нападки срещу страната, която извърш, осъществява председателството в период на криза е, е опасно за, представлява опасност за нашия международен престиж. Господин Кавада, минута и половина. Темата е много сериозна. Следователно трябва да излезем извън рамките на обикновените необикената полемика, тъй като става дума за здравето на обществото и на, състоя... и на медиите. Мисля, че тук бяха изразени становища за по-добра балансираност в отразяването, но не коригираме една пропаганда с друга. Трябва да бъдем бдителни. Радвам се, че някои основни въпроси, на, е, по някои основни въпроси правителството реши да промени е, закона за медиите. Това беше задължително. Много се радвам също така, че вие е, решихте да проявите по-голямо зачитане на Харта за основни права. Искам да поздравя комисаря Крус е, и за идеята, и за новата, създаването на новата експертна група. Е, само, че трябва да бъдем бдителни, защото има някои въпроси, които не са решени, затова ще следим внимателно процеса. В заключение искам да кажа, че става дума е, за страна, която има много герои, борци за свобода. Ето защо да не бъдем, да не се заблуждаваме. Нека да не се, да не останем разочаровани. Ние, европейците, не бива да допускаме игри с медиите, подобно на играта с купчето Рубик, тъй като става дума за нещо много страшно. Сега преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Не мога да дам думата на всички. Ще прочета е, списъка на е, депутатите, на които ще бъде дадена думата. And Mr. Bronze, there are seven other colleagues that cannot take the floor. Още седем души са се записали, но няма да им бъде дадена думата. Господин Галер има думата. И ще бъда много стриктен. Господин Галер, една минута. Къде е господин Галер? Господин Майкъл Галер. Няма желание да се изкаже. Тогава а, госпожа Галпел за една минута. Köszönöm szépen, elnök кур ma megszületett a konkrét szövegű megállapodás a magyar kormány és az európai Добре. Стигна се до това споразумение между унгарското правителство и комисията. И наистина прекалено много се разтръби ситуацията с медийния закон. Сега вече ето правителството обещава да внесе изменения. Това е споразумение между унгарското правителство и комисията, което трябва да се приема сериозно и което показва, че нещата се насочват по правилен път. Така че всякакво основание за този дебат отпада. Много от нещата, които казаха колегите, всъщност са безпочвени. Критиката става безпочвена. Тук се чу дори думата скандал. Смятам, че просто нарочно, умишлено подехте тази тема и я експлуатирате. Защото този медиен закон сега вече е в съгласие с цялото европейско законодателство. Няма никакво съмнение в това. Надявам се, че ще доведем нещата до положителен край. Господин Маура Нами. Е, Благодаря, господин председателю. Искаме се да вярвам, че тези, които така критикуват закона в Унгария, наистина се опитват да говорят само за свободата на медиите. Трябва малко уважение да проявим към работата на Европейската комисия, както и предложенията по същество в парламента. Трябва в крайна сметка да поемем отговорността на това да обърнем една тъжна страница в историята на този парламент. Има резолюция на съвета, което се основава на едно съдържание, което вече не отговаря на действителността, както ни каза госпожа комисаря. Затова призовавам съвета и комисията в неформален план да се свържат с председателски извинете съвет, за да има необходими обмен на информация и утре в пленарна зала преди да гласуваме по резолюцията, да гласуваме, да не гласуваме по тази резолюция и да имаме един неидеологически дебат. Господин Буштинаро. Мадам комисионер, please allow me... Госпожо комисар, ще мина на унгарски. Комисар, конфирма că Parlamentul European. Вашето изявление, госпожо комисар, всъщност потвърждава, че Европейския парламент беше прав да критикува медийния закон в Унгария. Правителството на Унгария, посредством желанието си да промени четири глави в този закон, признава провала на една недемократична процедура. В своето писмо накрая казвате, че ще анализирате закона и неговата, неговото съответствие с европейското законодателство. Исках да потвърдите пред нас, че ще е, видите отражението на хартата за основните права в този закон. След това искам да ви попитам. Е, как така? Стандартите на ОИСР и на Съвета на Европа са прекалено високи за Европейския съюз. Ако страна кандидатка има такъв закон, като този непроменен унгарски закон, може, ще може ли тази държава да затвори съответната глава в своите преговори? Благодаря ви. Мисълфано. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми господин министър Мартони. В Словакия има една пословица, която гласи, че пътят към Ада е постлан с добри намерения. Ale aj súčasná diskúzia potvrdzuje, že... Не искам да поставям под съмнение намеренията на нашите унгарски приятели, но може би щеше да е по-добре някои текстове в закона да бъдат малко по-добре изпипани. Много от реформите в Унгария доведоха до това някои неща да бъдат забравени, включително и двойното гражданство ще има проблеми и с това. Защо? Как нашите приятели в Канада или в Америка ще се почувстват, ако в страните им започнат да а, пътуват насам, натам а, сърби и украинци, просто защото Унгария им е издала паспорти. Господин Бронц, една минута. <clears throat> Благодаря. В унгарския медиен закон се предвижда балансиран, балансирано отразяване. Друго тълкуване казва, че там ще се санкционират всички прояви, които нарушават обществения ред. Кой би си помислил за законодателство срещу е, тези понятия. Преди да хвърляме камъни срещу Унгария, да се замислим за собствените си страни. BBC е, непрекъснато нарушава своите задължения за безпристрастност и дава е, много дава трибуна на различни организации. През 2006 година тя, е, тя успя да сключи споразумение с е, управляваща партия. Госпожо комисар, имате думата. господин председател, госпожи и господа депутати, бяха зададени много въпроси. Беше зададен въпросът дали а, днешният дебат е а, съвпадение. Понякога, господин председател, е необходимо много малко. Съгласна съм, и много когато вие ме поканите, аз отдавам предпочитание на вас. Дали това е съвпадение? В известен смисъл да. Всъщност, е, ние говорим за тази процедура от декември месец. Сега сме средата на февруари, така че малко повече от 7 седмици от е, шесте години, в които съм е, на този пост, е, мисля, че процесите вървят много бързо. Обикновено не става така. Много се радвам, че успяхме да решим проблема за 7 седмици. Заедно с това е много интересно да видим каква е предисторията на всичко и какви ще, какъв ще бъде изходът. Всъщност тук става дума за съчетание е, и за съвпадение на няколко обстоятелства. И друг път съм била тук, и друг път сте ме канили. Не став, няма съмнение за това, за което става дума, за проблемът. Ние говорим за един много важен въпрос. Не е нужно да ви обяснявам, че въпросът за свободните медии, за своб... всъщност е изключително важен въпрос за комисията. Би било глупаво да не определим това за свой основен приоритет. Случайност ли е, че следващата че предишната точка от дневния ред беше Египет, защита на демокрацията. Искам да ви уверя, че Европейската комисия полага максимални усилия, за да защити унези, които са подложени на нападки. Господин председател, четвъртият въпрос е свързан с унгарското председателство. Нека не бъдем наивни. Разбира се, нашите а, приятели са наясно, че а, когато говорим за председателството, говорим за ноблес оближ. И те трябваше да положат максимални усилия проблема да бъде разрешен. И последният аспект на моето обяснение – е свързан с това, че Европейският парламент изрази пределно ясно своята позиция. Вие предоставяте информация е, на света за себе си чрез свободната преса, така че не подценявайте своята собствена роля. И в крайна сметка, за мен, всичко това обяснява защо днес водим този дебат – точно днес и точно сега. Няма. Не дайте да казвате, че аз се интересувам само от мир, от мира, от спокойствието. Този, който казва това, не ме познава добре. Не познава а, колко а, не, позна, не знаят, че аз съм винаги готова да се боря за демокрацията и отдавна съм в политиката. Сега, е, що се отнася до независимостта на медийния регулатор? Моя анализ е, стига до заключението, че процедурата за номиниране и избиране на председателя и членовете на съвета по медиите – не са по никакъв начин различни от онези, които са широко прияти в Европа. Трябва да се признае, че управляващата партия има мнозинство от две трети и това е факт на демокрацията. Но при прилагането на член 11 и е при прилагането на директивата и договора и включително член 11 от хартата е ясно, те се прилагат. Няма съдебен преглед обаче. Няма съдебен контрол. И решенията на съвета по медии не подлежат на обжалване. Няма административна процедура за това. Но, е, съгласно член 163, официалните решения на съвета по медиите могат да бъдат предмет на съдебно дело, съгласно гражданско процедурния кодекс. И може да се отмени е, действието на решението на съвета. Казва се, че е, защитата на свободата на медиите е недостатъчна. Е добре, ако вземем свободата на медиите като основен европейски принцип, който трябва да е начинът ни на мислене за тази тема, нещо, което винаги съм защитавала на европейско равнище, Защитавала съм го и ще продължа да го защитавам. Обещавам това. Ще продължим да се борим за тази ценност. И журналистите имат право да защитават своите източници. Това е един от основните принципи на ефективната дейност на пресата. И така, от журналистите никога не трябва да се изискват да разкриват своите източници, освен когато това не е необходимо в контекста на наказателно на разследване по наказателно производство. Така че е, това е принцип, който трябва силно да се защитава, особено там, където пресата и медиите са в по-слаби позиции, където нещо, което се случва днес. Съгласно настоящото е, право, което е, действа, в момента държавите членки са длъжни да осигурят защита на този принцип, но разбира се, европейското право не се прилага по въпроси свързани с е, отбраната, държавната сигурност, гражданската отбрана. Така че има области, в които държавите членки могат да вземат мерки, които за накърняват правото на личен живот с цел, е, е, както и е, други права по Европейската конвенция за правата на човека, както и някои основни свободи. Мерките, които се предприемат, разбира се, трябва да са пропорционални и да спазват принципите на демократичното общество. Като държавите членки нямат право да се произнасят по действията в други страни. По член 30 беше повдигнат този въпрос. Знам, че много от вас съжаляват, че комисията не взема предвид член 30 в пълната му сила, когато взема когато разглежда закона за медиите. Но това не е вярно. Просто го заявявам ясно и открито. Не е вярно. В първоначалното си предложение за директива, комисията имаше за цел да гарантира независимостта на медийните регулатори. И вие много добре си изпомняте, Предложението не бе подкрепено от съвета и въпреки подкрепата от страна на Европейски парламент – текста се промени и се достигна до настоящия член 30 от директивата, която в крайния си вариант не задължава държавите членки да създават независими органи. И така, това е, господин председател, не това сме искали, но в крайна сметка това е текста, който е постигнат в крайна, като крайен резултат. Това е действителността, колкото и да не ни харесва. Унгарските власти се съгласиха да заличат следната подточка от член 10 за медии, в Закона за медиите, а, а именно подточката, която изисква от медиите да предоставят а, напълно точна и коректна информация за събитията. не разполагате с този текст. Ние, им, аз имам този текст, защото преговаряхме по него и в момента, в който а, имам възможност, веднага ще ви го предоставя. А сега се надявам да ми повярвате. И така ще имате възможност да го прочетете. И така, най-важното тук е, че вече няма ангажимент за компенсации за писмените медии и за аудиовизуалните медии. Беше зададен въпроса дали аз съм готова да предложа законодателство за плурализма в медиите. Аз вече казах, че съм готова да предприема действия в сферата на плурализма на медиите, използвайки всичките си правомощия. Не може да има един универсален подход. И в случая с Унгария това стана още по-ясно. Казах, че работната група и ви благодаря за вашата готовност да се присъедините към тази група, ще обсъди предизвикателствата, за да можем да имаме много ясна представа за ситуацията в Европа и съответно да действаме. Това ще включва и независимостта от медиите, което е един от нашите приоритети. Позицията на ОССЕ по унгарския медиен закон показва, че има различна правна основа от анализа на ОССЕ. Господин председател, има три основни проблема, формулирани от ОССЕ. Най-вече твърде дългия мандат на членовете на регулаторния орган за медиите в Унгария. Гледната точка на комисията е, че мандатът на членовете на други регулаторни органи за телевизионно и радио разпръскване в други държави членки варират от 5 до 9 години в един случай. Това, което е най-важното и това е последното, което ще кажа, е, че посланието от заместник министър-председателя и министъра на външните работи, както мога да предположа, за мен, за комисията, съдържа предложението на унгарското правителство. Искам да ви уверя, че ние поддържаме тесни контакти – и аз съм впечатлена от приноса на моите служители. Те работят много усърдно. Искам да ви кажа, че и двете страни работят много усърдно. И определено смятам, че ще намерим решение, защото това е изключително важен въпрос и ние сме длъжни да намерим решение. Е, е, и сега от името на съвета. Е, процедурен въпрос. Да, заповядайте. Господин председател, бих искал да се обърна към госпожа комисар по процедурен въпрос. Вие се позовахте на един текст. Дали ще може поне да, ги, да го изпратите на ръководителят на политическите групи, за да можем да гласуваме утре по него. Госпожо комисар, имате думата. Отговорът ми е ясно да. И доколкото виждам, унгарският министр също съгласява. Да, така че това ще бъде направено. Председателят, да, добре. И освен това, унгарският министр-председател ще има възможност и да се изкаже. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че няма нужда да говоря само с ръце, когато трябва да изразя становищата си. С ваше разрешение сега ще се изкажа от името на Унгария. Няколко кратки коментара имам. Отговора на комисар Круз бе много изчерпателен, включително и по състава на медийния съвет. Въпроса беше отправен към мен, но мисля, че отговор беше правилен. Затова, ще се, затова ще се огранича с няколко коментара. Първо, искам да подчертая, че Унгария е напълно поела ангажиментите да спазва ценностите, принципите, правилата, записани в хартата на основните права. И във всички останали инструменти от международното право, било те международни или европейски, всичко свързано с човешките права. Когато се появиха първите критики и остри критики за медийния закон – а, това беше преди приемането на закона. И сега искам конкретно да коментирам коментарите на представители за, преста на, за медиите на ОССЕ. Моето желание просто бе да се анализира текста и тогава да ни се каже какво не е наред, какви са притесненията, какви са решения на, на текста или на интерпретирането му и прилагането на закона. Затова незабавно подкрепихме Европейската комисия, която е пазач на договорите, в е, желанието и да анализира текста и да ни съобщи какви са е, съмненията им и притесненията. Точно това и се случи. Комисията много внимателно гледа закона, направи предложения и всички тези предложения бяха приети. Сега мога само да потвърдя тук, че в други ден ще има заседание на кабинета, ще приемем текста и ще го предадем незабавно на парламента. Тоест, е, измененията ще бъдат приети възможно най-скоро според процедурата и ще влязат незабавно в сила. Сега искам да благодаря на Европейската комисия за много усилената работа, за помощта им и искам да благодаря на всички вас, които справедливо и разумно коментирахте и ни помогнахте в е, работата – по тема, която бе много важна не само за нас, но и за целият Европейски съюз. И за това искам да предложа моята помощ и сътрудничество към работата на работната група, защото тази работа е в интерес на Европейския съюз като цяло. Ние искаме да помогнем, доколкото е възможно. Единственото, за което съжалявам, е крайностите в някои от изказвани, политическите изказвания. Както казах, е, критиките се появиха преди да бъде прият закона и останахме е, закон още не беше прият и ние се почувствахме своего рода жертви на гонения на вещици, т.е. към нас се обърнаха с презумпция за виновност, а не за невиновност, което е основен елемент на всички подобни процедури. И понякога все пак трябва да се ограничаваме в рамките на един справедлив политически дебат, който аз лично напълно подкрепям и на ниво вътре в страната и на ниво Европейски съюз и по принцип на международно ниво. Естествено, подобни е, коментари бяха в, в, в ущърпи на Европейския съюз и на европейската интеграция – но искам отново да потвърдя нашето пълно уважение към свободата на пресата. И искам да ви уведомя, че ние сме твърдо решени да включим хартата на основните права в новата е, унгарска конституция. Като Унгария в този случай ще бъде първата страна, в която хартата от основните права ще бъде част от е, унгарската правна система и ще се прилага не само в областите покрити от общностното европейско право, а ще бъде е, в, е, на върха на иерархията на цялата законова система и ще е примат спрямо цялото останало законодателство по всички теми, не само за медиите. Смятам, че по този начин можем да уверим, ще ви дадем гаранции на всички вас, че основните стойности, основните принципи, основните ценности, които ние споделяме, ще бъдат напълно спазвани от моята страна. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин министр. Има 6 проекта резолюции приключваме дебата по тази тема. Сега кратка пауза, за да може госпожа комисар да напусне залата и след това продължаваме с дебата за Корея.